annoncez-moi. Mais j'attends que... Madame le Président Mesdames et messieurs, bonjour à tous. Добро утро, госпожи и господа. Заседанието е открито. Позволете да започна с кратко съобщение.